Обяснение на гласуването. Става дума за доклада Карас. Давам думата на господин Стрешек. Señor Стрешек, ти е Господин Стрешек, имате думата. Председайци. Пане председайци. Господин е, председател, нека да обясна защо гласувах така по глас доклада караш относно качеството на статистическите данни. Аз се въздържах, тъй като не споделям виждането на докладчика. Не смятам, че Евростат трябва да има правото без да е получил предварително разрешение от националните статистически органи на държавите членки. Благодаря. Благодаря ви, господин Стрешек. Господин Хан. Хан. Ханан! Disculpe, señor presidente, no le oí con todo este... este, este... Извинявам се, господин председател. Не ви чух Нещо се разсея. Извинявайте. Върна се в журналистическо клише е да се говори за това, което се случва в Гърция като за трагедия, но аз мисля, че бихме могли да говорим за Софоколова трагедия. А, пред, преструваме се, че е, гръцкия и немския дълг са взаимно заменяеми и сега трябва да се правят а, е, корекциите на пазара. Катарзисът обаче беше а, е, а, изкуствено а, представен. Вместо да се позволи възможност за корекции на пазара, и да се укрепи а, европейската валута, а ние сме приели тая политика да укрепваме статистическите данни, или да събираме пари чрез повече данъци и по такъв начин европейските агенции, финансови агенции да отложат неизбежното. Две години от рецесия, стагнация и безработица, казваме, че заплашват останалите средоземноморски страни, но това е нещо, пред което вече сме е, изправени, дами и господа, в Европа. Благодаря. Господин Камал има думата сега. Много ви благодаря, господин председателю. Смятам, че ако хвърлим поглед назад към качеството на статистическите данни в историята на някои държави и членки, очевидно те напудряха резултатите, без те да отразяват състоянието на националната економика. Аз подкрепям призива за по-добро събиране на по-надежни статистически данни за националната економика. Това обаче не бива да се използва като претекст за така нареченото европейско економическо управление. Това не бива да се използва като претекст Европейската комисия да има достъп до националните бюджети на държавите членки преди тяхното внасяне в националните парламенти. Нека да не използваме кризата и то тежката криза в някои държави членки като претекст за налагане на така нареченото економическо управление. Нека да събираме по-добри, по-качествени данни, но не повече. Благодаря. Благодаря, господин Камал. Сега преминаваме към следващия доклад на господин Лайнен. Първо давам думата на господин Келам. Gracias, президенте. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада за стратегията за Балтийско море и съм доволен, че моите изменения бяха взети предвид на... Бих, бих искал в доклада някои неща да бъдат по-добре изяснени, например параграф 34 ние приканваме комисията да направи оценка на въздействието на проектите за енергийна ефективност, но същевременно не споменаваме, че комисията всъщност не направи една а, независима оценка за проекта. Така че ние ние приканваме всички балтийски страни да станат страна по конвенцията ЕСПО, включително и Русия. Тогава ще постигнем наистина целта си. Благодаря ви, госпожа Мацони, имате думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Подкрепих а, това предложение. Мисля, че инициативата е много важно да бъде подкрепена. Това е инициатива на, за страните от Балтийския регион. А, и е много важно, че внедряваме понятието за макро регионите в нашата система, което е много полезно, както от политическо, така и от стратегическо гледище. Има и важни моменти по същество, които трябва да подчертаем. Операционната стратегия, например. Но преди всичко с тази инициатива създаваме възможност за по-нататъчното създаване на други макрорегиони. Ще използваме този опит като пилотен проект, като основа за останалите региони по-нататък в рамките на фонда за сближаване и бихме искали комисията да отдаде по-голямо значение на финансовото осигуряване на тази програма. Да, разбира се, има много съображения, които, които трябва да се разгледат, особено за нови проекти, но без финансиране такива програми за макрорегионите няма как да отбележат напредък. Затова е важно да се създаде регламент за финансовото уреждане на тази политика. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за а, този доклад и съм много удовлетворена, че той беше прият. В него става дума за Балтийската стратегия и се настоява за съгласуване на дейността на държавите членки по отношение на териториалното им развитие. В документа са изброени многобройни и разнообразни дейности, включително за опазване на околната среда. Много се радвам, че моите предложения за изменения за ОВОС на инфраструктурните и енергийните проекти бяха приети. Обедена съм, че на основата на тази стратегия ще можем да заздравим сътрудничеството си с трети страни. Също така се радвам, че е, в средносрочния преглед на стратегията ще постигнем прогрес.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 Господин Видал Квадрас, бих искал да кажа няколко думи и за Балтийската стратегия. Да, имате, имате думата. Сега по стратегията за Балтийския регион. Този регион има много голям потенциал и стратегията ще бъде финансирана от Европейския съюз, но трябва да се създаде някакъв орган или някаква структура за освояване на средствата, за да могат да бъдат намерени и други източници на финансиране с цел развитие на а, научната, развойната дейност и да има хармонизиране на управлението на проектите. Ние бихме искали да има много голямо развитие на науката и на научните изследвания в този регион, тъй като растежа на економиката ще зависи от това. Проекта Бал за Балтийско море за, за сега беше замразен, но той трябва да бъде възобновен и да се даде приоритет на проектите, свързани с изграждане на инфраструктура. Сега съм и затова гласувах за. А сега искам да се изкажа по доклада на госпожа Краца. Имате думата, казва председателят. По доклада Краца. Искам да кажа няколко думи за регионалната политика на Европейския съюз – и по-скоро и по-специално -по с управлението по цел втора. Става дума за регионите с много голяма безработица и обезлюдаване. 54 милиона са е, били насочени към тези региони, но в крайна сметка е, продължава да има големи разлики. Тези региони са много уязвими и са пострадали много от е, е, финансовата криза. Трябва да има конкуренция, да, но конкуренцията трябва да бъде лоялна и е, справедлива. Така че трябва да се обърне по-специално внимание на регионите по цел 2 и по-специално регионите, където средните е, цифри са под средното за Европейския съюз. Трябва да да предоставиме практическа помощ за малките и средни предприятия, както и иновативните подходи. Благодаря ви. Сега, специалистън по гръцките класици. La silla presidencial. Mr. President. Кои са най-богатите страни в Европа? или къде гражданите са най-богати, кажете. Гледах е, статистика миналата година и за 2008 година най-проспериращите страни са онези, които са членки на е, с Асоциацията за свободна търговия. Въпреки банковата криза, е, в е, Исландия и е, Швейцария 200 и е, 18% е, е дохода на това, което е средното за Европа. Защо са така нещата? Сигурно има връзка с споразумението им с Европейския съюз. Те се радват на свободите на движение, основните свободи, но те са извън политиката за рибовътството, общата селско-стопанска политика, сами си контролират правата на човека, енергийните ресурси и могат да си търгуват с трети страни. Нашата страна, Обединеното кралство, не може ли нещо подобно да постигне, като 7 милиона швейцарци, 4 милиона исландци? Ние сме нация от 60 милиона. Опит в колонизирането и управлението на големи територии. Сигурно бихме могли да направим нещо в тази посока. Следващия оратор. Йодите се. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че винаги, когато говорим за финансовата и економическата криза, е важно а, да извлечем полки от натрупания опит. А полката е, че в Съединените щати неадекватното управление на банките подведе клиентите и доведе до кризата на пазара на ипотечните кредити. Клиентите вече не бяха в състояние да изплащат задълженията си и това имаше отзвук в целия свят. Някои правителства печатат пари, сякаш тези пари нямат никаква стойност. Един единствен економист прогнозира кризата и каза, парите имат стойност. И когато а, поевтинявате а, парите, така се създава кредитен мехур, пазарът се увлича и всичко рухва. Това се случи. Така почна финансовата криза. Да не забравяме тази полка. Благодаря, господин Камал. Сега продължаваме с следващия доклад на господин Кантен. Давам думата на господин Миколашик. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, подкреп, подкрепих доклада относно правата на пътниците в автобусния транспорт. Конвенцията на ООН за хората с увреждания е ратифицирана от всички, но все пак тези лица нямат достъп или е, равноправен достъп до транспора. Повечето от е, превоза е на, река, река, на локално местно ниво, така че е много важно да се осигурят е, условия за транспорт на хората с увреждания, включително е, слепите и е, глухите трябва също, същевременно да се създадат документи на азбуката на Брай и е, с едри букви за е, незрящите и злезрящите. По този начин ще се спазат правата на хората с увреждания. Благодаря ви, господин Миколашич. Госпожа Ройтова. Благодаря ви, господин председателю. Резултата от гласуването по е, доклада Канчан показва, че Европейския съюз е, добре осъзнава какви са приоритетите в правата на пътниците с автобусния, автобусния е, превоз. По такъв начин ще можем да подобрим зачитането на техните права, най-вече хората с увреждания и хората с ограничени двигателни способности. По-специално искам да посоча 11 член, който забранява отказ за резервации и задължителното изискване за осигуряване на помощ при качване и слизане от борда. Това е силно решение на Европейския парламент и не мисля, че парламента ще може да го спори по някакъв начин. Госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих изменение 15, защото подкрепям идеята за определен период да има изключение за местния, градския, крайградския регионалния транспорт. Разбирам, че малките и средните предприятия, малките оператори могат да изпитат известни трудности, но в някои случаи ще могат да се отеглят от определени маршрути, което означава, че гражданите няма да бъдат транспортно обслужени на доста големи зони. Когато говорим за транспорта в селските райони, не бива да забравяме опасността да се озовем в ситуация, в която местните оператори просто не могат да поддържат маршрутите в резултат на а, приятата резолюция. Разбирам каква е економическата ситуация и разумния компромис е за определен период от време да се допуснат изключения. Госпожа Харкин, благодаря ви много. Продължаваме с следващия доклад на господин Штеркс. Заповядайте, имате думата. Signor Presidente, cari colleghi, ho votato a... Господин председател, скъпи колеги, аз подкрепих този доклад относно формалностите, свързани с влизането и излизането от пристанищите. Смятам, че създаването на едно свободно морско пространство ще облагодетелства крайбрежните региони и райони. Също, администрацията е прекалено тежка, процедурите са много същевременно. Няма хармонизация, защото директивата от 2002 година се прилага по различен начин от различните държави членки. Целта на новите, на препоръките е упростяване на административните процедури, като се вземат предвид и новите комуникационни средства, дигитализиране, компютеризиране и така нататък. Благодаря ви. Сега доклада Груш, господин Антонио. Благодаря ви, господин председателю. Транспортът е един от сраслите, където съществуват редите съображения от огромно значение за Европейския съюз конкурентността на единия пазар, здравето на гражданите, достатъчния транспорт и безопасността по а, пътя. Всички тези съображения са в а, правомощията на контрол на различни а, агенции. Тук говорим и за връзката между отделните форми на транспорт. Всичко това налага да се разработи европейска стратегия за транспорта, която да осигури стабилност и а, устойчивост, да бъде подсигурена с а, адекватна финансова рамка. Така че аз подкрепям доклада на господин Грош и го под... наистина го поздравявам за работата, която е свършил. Господин Бускъргин... Бускърдини има думата сега. Госпожа Игнета. Няма я. Господин Тако има думата. Господин председателю, изключително важно е, когато говорим за транспорта, да стъпим на здрава, устойчива основа. Емисиите от транспорта следва в бъдеще да бъдат значително ограничени. В момента транспортът заема по-малко 10% от емисиите, но въпреки това, правилата трябва да се спазват еднакво от всички. Ако помислим за корабостроенето и корабоплаването най-вече в различните региони, правилата в отделните държави се различават, а е необходимо за да постигнем устойчив транспорт, правилата да бъдат уеднаквени. Също така, емисиите от корабите трябва да бъдат намалени. Благодаря. Господин Бастел, по доклада и Торгайто. Благодаря ви, господин председател. Влизането с сила на Лисабонския договор дава допълнителни правомощия на европейските граждани за а, боравене с петиции. По този начин, чрез петици европейските граждани могат а, да а, изразят своята загриженост в а, области като основните права, единния пазар а, е, екологията и други европейски политики, както бе казано в е, другите и за другите доклади, трябва да има по-добро е, сътрудничество между институциите и по-добра връзка между гражданите и институциите. Трябва да се създаде едно единно гише на кое, пред което, на което гражданите да представят своите жалби и да получават информация, информация, която им е много необходима преди да се обърнат към тази или онази институция. Господин Кели, по този доклад ли? По този доклад. Чакайте. Госпожа Байдере преди, е преди вас и след това ще ви дам думата, госпожа Байдере. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Е. Благодаря ви, господин председател, През 2009 година Европейския парламент и Комисията по петициите по-специално получи 1224 1924 петиции не голям част от които обаче бяха допустими, бяха разгледани, така че гражданите нямат информация за това как да се обръщат към Европейския парламент. Бих предложила да се подобри интернет сайтът на Комисията по петициите, защото много хора не са наясно, а, че могат да задават въпроси и онлайн. Трябва да информираме гражданите си, но трябва да информираме и гражданите, които нямат достъп до интернет. Защото Комисията по петициите е най-прекия достъп за европейския гражданин до Европейския парламент и тази възможност трябва да се управлява по по-отговорен начин. Благодаря ви. Много сте любезен, господин председател, Благодаря ви. Комисията по петициите работи успешно. Тя е едно от големите постижения на Европейския съюз защото тя дава утеха, вдъхва надежда у хората, които се обръщат към нея, когато те са объркани и затормозени от бюрокрацията в своите страни. Същевременно трябва да се усъвършенства нашата работа, да активизираме процеса, да разширим действащите механизми и да можем по-бързо да отговаряме на запитванията на гражданите ако бъдат забавени отговорите ни, това ще бъде голямо притесение за гражданите. Благодаря, че имаме тази възможност да говорим от името на хората, които най-много се нуждаят от подкрепа. Господин Кели, следващия път не забравяйте да се запишете предварително в списъка на ораторите, преди да започнем обяснението на вота. Вие не бяхте записан в списъка и затова не ви дадох думата. Мея кулпа. Виновен съм, следващия път ще се поправя. И така, стигаме до доклада Туронен. Заповядайте. Ринграцио, президенте. Благодаря, господин председател. Економическата криза засегна и има последици най-вече за младите хора, които живеят в, един, в една несигурна среда. 25% от младите хора, от млад хора са, в момента са безработни. Това са повече от 5 милиона души, които нямат перспективи. От друга страна, в, за следващите години се предвижда създаването на 8 милиона работни места, които обаче ще, за които ще трябва да има добър професионализъм. Тоест, нашата, нашето предизвикателство е да подготвиме младите за тези работни места. Нека не затваряме очи пред експлуатирането, на което са жертви някои млади хора. Ако искаме да, е, да дадем устрем на пазара на труда, трябва да обърнем внимание на младите. Господин Такола. Господин председателю, изключително важно е младежите да намерят по-лесен достъп до пазара на труда. Госпожа Туронен е свършила много важна работа в разписването на този доклад. Радвам се, че парламента го прие, но това не е достатъчно. Трябва да променим менталитета си, нагласите си, не само в парламента, но и в държавите членки. Защото а, знаем много добре, че младежката безработица е излязла извън контрол. Става въпрос за 20% в Европейски съюз, а ние не можем да си позволим това за в бъдеще. Необходими са практически мерки в а, държавите членки и в целия Европейски съюз. Не ни трябват речи, ни трябват резолюции. Трябва да преминем от думи към дела. По някаква причина а, пазара на труда просто не действа. Младежите не намират работни места, защото те не разполагат, например, с опита, който им трябва. В такава среда трябва да създадем пътеки, по които младите да могат да достигат до а, работни а, места, за да осигурим а, един по-устойчив пазар на труда в бъдеще. Надявам се, че този а, доклад няма да отиде някъде по рафтовете да събира прах, а всъщност младежите ще могат да си намират работа. Благодаря ви. Госпожа Марконайте има думата сега. Благодаря, господин председателю. Младежката безработица е тежък проблем за 20% на моите връзници в Европейския съюз. Аз гласувах за позицията на Европейския парламент, защото смятам, че това е ясно категорично послание към комисията и към държавите членки във връзка с младежката безработица. Съгласна съм с идеите, които се съдържат в доклада. Необходими са програми като Еразъм за а, млади предприемачи, например. Те трябва да бъдат и по-нататък подкрепени. Много важно е да се подчертае значението на неформалното образование за младите хора, следва да помислим и за стратегията за 2020 година, защото включването на младежите на пазара на труда ще бъде резултат и на по-големия брой зелени работни места – в Литва се предвиждат облегчени условия за фирми, които наемат млади хора за пръв път навлизащи на пазара на труда. Благодаря. Следва доклада Груни. Госпожа Руцоли, заповядайте. Грация, президенте. Реформе... Благодаря ви, госпожо, господин председател. Гъвкавото работно време всъщност се пред, предлага под формата на договори, които не осигуряват нито достатъчна защитеност, нито достатъчна устойчивост. За това приемането на, този, на тази резолюция е да се дадат повече гаранции за младите хора, да се създадат устойчиви работни места, защото само по този начин ще осигурим допълнителен растеж за европейската економика. Надявам се, че всички държави членки ще е, отделят необходимите средства за създаване на специфично обучение, за да, бъд, за да изградиме Европа на благоденствието, а не на е, несигурността. Господин Ферна... Деклада Фернандес, господин Пари. Благодаря, благодаря ви, господин председателю. Днешното гласуване по доклада Фернандес, по който аз бях докладчик в Сянка за моята група, отправи едно ясно послание от името на парламента към комисията с призив да разпише една конкретна директива за биологичните отпадъци. Това, което ни трябва, най-вече е една задължителна система за разделно събиране. Биологичните отпадъци могат да се превърнат в важен ресурс за Европейския съюз, ако се управляват добре. Биологичният газ, например, е възобновяем източник на енергия, може да бъде преобразуван в метан, а може да се използва за производството на електроенергия. Разтревожи ме едно а, наскорошно съобщение на комисията, което показва, че комисията е скептично настроена към създаването на законодателни а, актове в тази област. изпратих писмо до комисаря, като разясних нашата позиция. Надявам се комисарят да преосмисли а, становището си. Благодаря, госпожа Марко Найтен. Благодаря ви, господин председателю. Биологичните отпадъци представляват проблем за Литва и литовските граждани. Различните държави членки по различен начин третират биологичните отпадъци. Някои от тях а, депонират около 10% от тях на а, сметищата. Би трябвало да е възможно да намалим обема на биологичните отпадъци и на второ място трябва европейското общество все повече да рециклира отпадъците биологичните отпадъци или по-скоро компостът е тема, в която трябва да държим сметка за увреждането на околната среда и необходимостта от намаляване на вредното въздействие. Само част от биологичните отпадъци могат да се компостират и а, на този въпрос повече внимание трябва да обърнем. И сега госпожа Ройтова. За можност светли така е Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изразят на тази тема. Аз съм съгласна с целите, залегнали в Зелената книга, но смятам, че преди да подготвим законодателните актове, комисията трябва да изработи една глобална стратегия относно нашите отговорности по е, безопасността на храненето тук в Европа и в развиващите, си, в развиващите се страни. Същевременно трябва да се из създадат методи за биологично третиране на биомасата. Като лекар смятам, че тези методи трябва да бъдат безопасни. Благодаря ви, госпожа Ройтова. Сега прекратяваме заседанието до 3 часа.